Hello? May welcome to Добър ден. Нека да започнем нашата работа. Надявам се, че другите колеги ще се присъединят към нас скоро. Ще продължа на Италия. Can you wear your headphone, please? И колеги, много ви моля да сложите слушалките си.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 Разполагате с дневния ред. Ако няма възражение, смятам, че можем да го приеме. На днешният, е, днешното заседание имаме превод на френски, немски, италиански, английски, гърски, испански, португалски, фински, литовски, естонски, чешки, унгарски, полски, словашки, български и румански. Нашето заседание се предава по интернет. Сега съобщенията на председателя. Както знаете, Европейската сметна палата излезе с доклада от, относно различните програми и кои, които не дават а, необходимите а, резултати. Утре този, този доклад ще бъде представен в комисиите по развитие Юри. Ние също искахме да имаме подобно заседание, но не можахме да намериме време за организиране на подобно заседание. Вероятно това ще стане през януари 2017 година. А колкото до освобождаване от отговорност за 2015 година, А, ние ще искаме допълнително заседание и обсъждане на доклада, за да обясниме, че образованието, културата не са само цел. Това са едни много широки теми, които имат много по-широк обхват и дават възможност за постигане на много по-дългосрочни цели, на на следващо заседание ще се срещнем с комисала Наврачич. А, също така, след заседанията на министрите на културите, на културата, ще бе, бе прието решение за обявяване на Световна година на културата. Подготовката за тази работа започва още следващата седмица и съвета на министрите а, вече се обърна към, към комисията за а, размисъл относно така наречената е-карта за студентите, а, като културния аспект ще бъде засегнат широко в цялостната концепция. Сега, точка 3. Комисията, комисията е, Комисията по култура и Комисията по е, бюджетен контрол поискаха едно, един преглед на е, 10-те години, откакто се провежда конкурса Лукса за конкурс за предоставяне на награда. Ние сме единственият парламент, който е организирал подобно мероприятие, като всяка година се набляга на по-особени специфики и по-особена европейска е, тематика. От 2012 година насам се организират така наречените дни Лукс, е, нас, насърчава се е, разпространението и е, на филмите в отделните държави членки. Тази година повече от 55 държави е, предприеха представенето на на последните три филма, трите филма, които е, бяха селекци... селекционирани. последствие Европейският в Европейският парламент бе връчена наградата на филма, който, който спечели тази година наградата Тони Ердман, но също така може да споменем и другите два филма. Едва от, отворих очи и моята живот като тиквичка. В комисията по, бюджет, по бюджетен контрол бе обсъден по-скоро финансови аспект на организирането на този на тази награда, на това мероприятие. Искахме да имаме съвместно заседание, но това не можа да стане. Ние участвахме в зас, зас, заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Някои колеги изр... изразиха известни съмнения относно уместността на този конкурс. Заедно с е, колегата Гресле се опитахме да е, наблек да наблегнеме на необходимостта този конкурс и тази награда да продължат да съществуват. Някои колеги не бяха съгласни. В крайна сметка мисля, че всички успяхме да се обединим около идеята за продължаване, организиране на, тази, на този конкурс и на тази награда, но те трябва да има, тя трябва да има много по-голяма видимост. А сега ще дам думата на господин Креспине и на господин Парне. Целта на Комисията по бюджетен, култур, на по бюджетен контрол бе да се направи анкета сред депутатите. Разбира се, трудно е, можем да се срещнем с всички и да обсъдиме с, с, с тях, но като цяло депутатите, които отговориха на въпросника, отговориха с, като дадаха много идеи и да имаше така качество на интересни отговори. Благодаря. Извинете нашият директор Стивен Кларк, който за съжаление е болен, така че аз ще го заместя и ще ви представя заключенията от запитването което има за цел да се разбере дали цена, е, наградата Лукс е позната и как тя се възприема от е, гражданите на държавите членки, а моя колега ще говори за методологията. Генерална дирекция КОМ се обърна към ТНС е, провеждане на количествена и качествена анкета. 751 депутати получиха е, имейл с молба да, отго, да отговорят на въпросника. 137 отговориха, т.е. 18% от всички депутати. Те бяха представители на всички политически групи и е, представляваха всички държави и членки. Колкото до качественото запитване, Една група от 42 депутати бе избрана. Това са хора, които участваха в предишната количествена анкета. И а, бяха им зададени въпроси. Сега Оказва се, че от количествена гледна точка 98% от, от от анкетираните отговориха, че е, Европейския съюз организира конкурс награда и отговориха и, че става дума за наградата Люкс. Колкото за целта, 75% отговориха, че целта е да се насърчи многокултурното и многоязиково разнообразие в Европейския съюз. Начина по който се въз, възприема конкурса. 95% смятат, че това е важен инструмент за културната дипломация и дава възможност да се раз, разпространяват различни виждания и мнения. Други смятат, че да гледат и да коментират е, филми не влиза в техните компетенции и че решенията на журито не винаги са обективни. Като цяло депутатите смятат, е, че е, наградата е и важен инструмент за насърчаване на многокултурността и за, нейното, за нейната видимост. Според а, е, професионалните а, е, професионалистите в областта на киното смятат, че а, е, се работи професионално, има достатъчно прозрачност, т.е. ясна е каква е целта, подкрепяне на е, филморазпространението в Европа и е, разпространение на филми на различни езици, които да са субтитрирани. Бяха дадени, направени някои предложения за усъвършенстване на целия процес, като например да има повече комуникация в парламента, да има по-голяма видимост извън парламента, като се е, обърнеме към различни професионални киноасоциации. Някои депутати също така смятаха, че е, жаровете трябва да бъдат по-добре представени и, и да има по-голямо разнообразие, драми, комедии и други. Да, благодаря ви. Благодаря. Давам думата на Оливия Парне. Аз няма какво да добавя, но ако имате е, въпроси по методологията, съм на ваше разположение. Добре, в такъв случай ще дам думата на нашите координатори, а после на всички онези, които искат да се изкажат. Сабин имате думата. Благодаря за това изследване. Чакахме доста дълго появата на това изследване. Някои е, парламентарни комисии ни критикуваха, но а, и смятаха, че може би този, тази награда не винаги е уместна. Ние винаги сме настоявали за това, че наградата е от огромно значение за европейското многообразие, но благодарение на това изследване стана ясно, че мнозинството депутати знаят за какво става дума и смятат, че това е един ефективен инструмент за насърчаване на много кул... на културното многообразие. Разполагаме вече с цифри, които могат да послужат като основа на нашия дебат. Благодаря за свършената работа. Що се отнася до обще, обществеността, мисля, че наистина заключенията са, че трябва да бъдем по-видими, трябва да има по-голяма комуникация. В миналото Дорис Пак се опита да създаде пряки връзки с European Film Award и Европейската академия за кино с цел под по-голямо сътрудничество за тази награда, тази награда да бъде по-широко обявена, по-видима, да има повече по-голяма реклама. Мисля, че от тук нататък депутатите ще могат да рекламират тази награда. Знам, че някои вече го правят, други организират прожекции в своите избирателни окрази. А, също така имаше е, организирани дебати и гласуване за така наречените кинонедели. Това са граждани, които са участвали в подобни мероприятия. Колегите които до сега не са рекламирали е, кинопрожекциите и тази награда в своите избирателни окрази, са е, приканени да го направят за в бъдеще. Благодаря, както казах преди това, в Комисията по бюджетен контрол бе проведена дискусия. Някои обсъждат, някои са против, някои са за, но при всичко случай важно е да знаем. Аз искам да кажа няколко думи за Обединеното кралство не, не, не само филмите бяха прожектирани в Централно кино, в а, а, Лондон, но и в едно кино в Лидс също бяха организирани прожекции в Северна Англия. Така че така отбелязваме напредък, крачка напред. И исках да го отбележа. И също така исках е, да спомена необходимостта от използването на филмовия е, каталог. Знаете, че има един про- про- проект е, Радио FM, който е образователен проект, почиващ на кат- Е, каталога и този каталог също така е предназначен и достъпен за е, включително и за млади хора с е, увреждания. И проекти като Фред ФМ наистина показва, че може да има много по-голямо видимост, че може наистина да бъде възможно да се възползваме от всички методи за, раз, за разпространяване на културното многообразие, да се разпространи културното наследство. Така че аз мисля, че трябва да продължиме с подобни мероприятия и това ще, бъде, ще продължи да бъде а, наистина крачка напред. Има ли други, които искат да вземат думата? Искам само да ви припомня, че много страни организиха проекции в различни градове. Може би би било добре да видим къде, как е е било направено, къде е имало успех, къде е по-малко, да се обърнеме към националните бюра за помощ. Може би депутатите не са а, така предприели много а, действия, но националните бюра са участваха активно. Не знам дали това е било така при вас, но понякога продуцентите не искат а, филмите да се прожектират а, извън строго определените дни на лукса. Може би трябва да има а, под други правила, за да могат тези филми да бъдат прожектирани и извън строго определените ди е, лукс е, да могат да бъдат прожектирани в обикновените е, кина. Също така трябва да има необходимите копия, за да може това да се е, случи. Струваш ми се, че тези елементи, тези аспекти са а, важни, за, за да можем наистина да наблегнем и да спомогнем за повечето видимост на, този, на тази награда и на тези филми. Искам само да кажа на колегите, че биха могли да гледат филмите онлайн. Знаете, че продуцентите се тревожат, ако има прекалено много, прекалено голям брой копия но при всички случаи ще, тря, ще трябва да се да се прилагат а, правилата, но всеки, депутат, всеки депутат имаше възможност да а, гледа тези три филма, независимо дали тук, в а, офиса си или в, в къщи, можехте да ги гледате на собствения си компютър, така че нямате никакво извинение, защото някои, някои колеги казаха ми, не разполагах с DVD и не можах да го направя. Да, някои просто наистина не, не направиха необходимото усилие просто. Но при всички случаи е, благодариме и на, нашото, на нашата администрация и на нашето бюро за помощта, която ни оказа. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред, точка четвърта. Надявам се, че колегата Комодин е тук. Да, тук е. Тереза Комодини е нашият докладчик относно Становище за мерки срещу блокирането на, по географски принцип и други форми на дискриминация и така нататък. Знаете, че това е проекто регламент за борба срещу геоблокирането. И макар имко да е водеща комисия, ние счетахме, че е, е важно нашето мнение и нашето становище да бъдат представени. Така че ще дам думата на докладчика. И сега давам думата на докладчицата. This... Разполагаме с регламента, а моята основна цел беше да видим по какъв начин тази индустрия може да бъде включена в регламент. Трябва да помислим как да осигурим допълнителна защита и за тези а, отрасли, които не са включени в предложението. Важно е да се каже, че предложението на комисията се опитва да засили достъпа, трансграничен достъп до услуги и стоки. Това се прави, като се а, слага край на пряката и непряка дискриминация от страна на търговците. Това е в случаите, в които дискриминацията почива или на националността, или на мястото на пребиваване, или на мястото на установяване на клиентите. Целта е не да се забрани всяко различно третиране, а се поставя акцента върху е, неоснователната дискриминация и блокирането на географски принцип. Предложението на комисията изключва електронните услуги, а основната им характеристика е именно използването на а, творби, които са защитени по смисъла на а, защита на, на авторското право. Отдадена е защита на някои творби, които се отразяват на творческата индустрия и на културната такава. Те са изключени от предложението на комисията. Опитала съм се да очертая два приоритета. Целта и на двата приоритета е да видим по какъв начин нашата комисия може да окаже влияние върху текста на регламента. В първия случай съм разгледала клаузата за преразглеждане. Предложението на комисията предлага преглед на регламента след две години от влизането му в сила. Смятам, че за нас беше важно да се подчертае, че подобен преглед трябва да включва също така дали и защитеното съдържание ще продължи да бъде изключено от приложното поле на регламента. Когато се извършва такъв преглед и се направи подобна оценка, трябва да се отдели специално внимание на спецификата на това съдържание. Разбира се, тази специфика трябва да бъде взета предвид. А относно електронните книги и онлайн услугите, това са различни бизнес модели, имат си своята характеристика и те също изискват подробен анализ и оценка това трябва да бъде направено, когато се направи преглед и на регламента. Втория приоритет е разграничението между понятието потребител и клиент. Понякога и а, тези две категории могат да бъдат описани, когато се стигне до спор. Затова се говори за тези, които закупуват онлайн стоки и услуги. Това са физически лица или юридически лица и се прави разграничение между тях и предприятията, фирмите – Тоест, не само компании, които в нашия случай ще включат и новосъздадените предприятия, и малките и средни предприятия, не. Тук се включват също и НПО, както и друг тип дружества, партньорства и сдружения. Предложението на комисията се казва, че тук се визират само отделните хора, физически субекти, които влизат в приложното поле на регламента – повечето заинтересовани страни в културния сектор и творческия сектор са или новосъздадени предприятия, или малки и средни предприятия, или някакви сдружения, предприятия, които е, нямат, е, не са юридически субекти. Затова си помислих, че е по-добре да предложим и този вид предприятия да могат да получат подобна закрила. Ако това не бъде прието, то тогава ще се стигне до там. Нашите малки с оглед на печалбите предприятия в културния и творческия сектор – да трябва да се разправят по съдебен път ако са накърнени правата им по регламента. И няма да им се даде възможност за по-ефтин метод на защита на интересите им. Всичко зависи от прилагането на регламента. Тук не става въпрос за съдебен спор, който е възникнал във връзка с авторското право. Въпросите, свързани с авторското право, не са включени в обхвата на регламента. Говорим за съдебен спор, в който асоциациите, сдруженията са се възползвали от трансграничния достъп до стоки и услуги посредством онлайн платформа. Това може би ще помогне на творческия сектор и на културния сектор, ако ги включим в приложното поле на регламента. Предлагам още няколко изменения в доклада, като тяхната цел е да имаме по-пълен регламент, който да отчита и двата приоритета, които ви описах току-що. Изменението по член 2 линея 2 и има за цел заличаването на списък от стоки, които бяха предложени от комисията – Мисля, че го предложих, защото стоките тук не са релевантни в рамките на регламент за преодоляване на блокирането на географски принцип. Не разбирам как може да има трансграничен онлайн достъп до стоки като вода, ток и така нататък. Затова предлагам този списък да бъде заличен. Това е в общи линии и във връзка и с измененията. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Сега ще слушам внимателно колегите. Председателката. Благодаря ви. Изключително интересни предложения чухме от вас. Сабин. Благодаря, госпожо председател. пречките а, са на лице. Ако а, някой в Германия работи в Холандия и поиска холандската му заплата да бъде преведена на немската му сметка, за да може да си плати а, човека сметката за газа, това може а, да е невъзможно. В този случай говорим за неоправдано блокиране по географски принципи, тъй като говорим за трансгранично разплащане на сметката. Необходимо е да имаме регулиране на тези случаи на европейско равнище понякога не е възможно да се извърши подобно плащане, освен ако не са изпълнени определени условия, като например отварянето на сметка в дадена държава. Колегата Неков май поиска думата. Заповядайте. Уважаеми колеги, в днешни времена онлайн покупките са се превърнали в нещо нормално за потребителите, но не така стои въпросът с трансграничните онлайн покупки, които са, са изключени от тази тенденция. Точно за това подкрепям предложението на комисията и избране от нея инструмент за противодействие на практики, кои... на практики които са несъвместими с свободите на вътрешния пазар. Преодоляването на неоправданото онлайн блокиране на географски принципи, необоснованата дискриминация на базата на националност – място на пребиваване и място на установяване, несъмнено ще спомогне за увеличаването на трансграничната търговия и за предоставяне на по-голям избор и на по-низки цени на потребители и предприятията в рамките на Европейския съюз. Подкрепям решението на комисията да остави извън обхвата на настоящия регламент доставени по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или други защитени обекти и на възможност за ползването им извън обхвата на настоящия регламент. Тоест, напълно съм съгласен и с докладчика Тереза Какия, че културните продукти и услуги, като например електронните книги и, или услуги за онлайн излъчване на музика, имат специфичен характер, който предполага и внимателен задълбочен преглед. В предложение на регламента комисията фигурира и клауза за преразглеждане, член 9 по-конкретно, в която се заявява, че първото преразглеждане две години след влизане в сила на регламента ще постави акцент конкретно върху това дали въпросната дерогация за аудиовизуалните услуги следва да бъде отменена. Особено внимание трябва да се обърне и на финансирането на аудиовизуалните продукции и филми, при които принципът на териториалност е от ключово значение. Приключвам. А, на, в тази връзка считам за особено важно да не се допуска вменяването на прекомерни ангажименти, които биха създали необоснована тежест за бизнеса, особено за малките а, и средни предприятия, тъй като това може да ограничи вместо да стимулира трансграничната търговия. Не на последно място бих искал да обърна внимание на факта, че в предложението на, за регламент не е включено след продажбеното обслужване или с други думи в случаите на несъответствие, възстановяване на разходите и възможностите за компенсация, което следователно се урежда от Директивата относно правата на потребителите от 2011 година. На мнение съм, че принципът за преодоляване на дискриминацията следва да се разшири и към следпродажбеното обслужване. В тази връзка съм подкрепям докладчика и съм готов да се сътруднича и с всички докладчици в сянка по, а, самия доклад. Благодаря. Се, колега Неков, е, Елга Трупел. Е. Благодаря, е, Елга. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика. Бих искала да кажа, че е добре и че е важно, че се борим с необоснованото блокиране по географски принцип. Има различни принципи, които а, по един или друг начин а, пречат на достъпа до пазара. Но да внимаваме, когато говорим за цифровизация и за а, културно разнообразие, което е пряко свързано с авторското право. Трябва да внимаваме в това отношение, така че поздравявам комисията тъй като е възприела подход, чрез който се бори за вътрешния пазар от една страна, но от друга страна защитава аудиовизуалното съдържание и е, културните творби. Всичко, което е защитено чрез авторски е, права, не е включено в предложението. Знаем, че фирмите разчитат на принципа на териториалност. Тогава може предварително да се финансират филмове, филми извинете, на базата на принципа на териториалност и на изключителност на договора. Един основател на онлайн платформа ми каза, че проявява интерес да има трансграничен достъп до филмите на тази платформа, но само за определени зони, в които да не се прилага този изключителен принцип. За определени райони трябва да има блокиране, за да се уреди финансирането, но пък за други региони, заяви той, можем да предоставяме това съдържание безвъзмезно. По същество комисията е права, като заявява, че трябва да се подобри положението, да няма толкова блокиране по географски принцип. Знаем какво беше решението във връзка с преносимостта. Обсъдихме също така и директивата за улесняване на лицензите, за да се улесни достъпа до аудиовизуално съдържание. Но в този регламент тук е добре да се изключат аудиовизуалните услуги, така че аз като цяло подкрепям комисията. Благодаря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 по изменение 24, извинете, по член 2.2е. Е. Наистина приемам предложението на докладчика. Колегата Морган. Охмале. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Наистина релевантно е това, което се казва в тази комисия – Присъствието на някои предприятия не трябва да се разглежда само във връзка с клиентите за всички заинтересовани страни. Това може да са малки и средни предприятия, а може и да са юридически лица. Важно е да се изясни този момент, защото ако възникне проблем, нещо, което не ни се иска, но ако се стигне до съд, това наистина ще бъде от значение. Трябва да намерим решение, което да е полезно за всеки го. Благодаря. Благодаря ви. Сега бих искала да дам думата на комисията, началник на отдел от Генерална дирекция Connect. Наш гост, заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за коментарите, както и за коментарите на останалите членове на парламента. Благодаря ви за това, че подкрепихте е, нашия подход във връзка с е, защитеното съдържание. Наистина, учели сме спецификата на сектора. Много често при финансирането се използва принципа на териториалност, така че наистина внимателно е, пипахме в това отношение. По за прегледа, която беше упомената от госпожа Комодини, Както вие поискахте, ние не казваме, че след две години ще въведем тези услуги. Не, заявихме, че ще направим анализ, за да помислим дали включването на този тип услуги е оправдано или не. Ще се вземе предвид и спецификата на съответната услуга. Разбира се, това беше причината и да не ги включваме още от самото начало. Отделяме наистина необходимото внимание в това отношение – относно безпокойствата ви във връзка с различията между потребителите и клиентите и бизнес-то-бизнес -бизнес отношенията. Когато говорим за отношения между бизнес и потребителите, в този случай говорим за по-дребен бизнес един голям бизнес партньор не би платил нормалната цена, която бихме платили е, ние с вас, ако отидем на някоя онлайн платформа. В това отношение сме оставили свобода на държавите членки за начина по който те решават да е, прилагат системата по член 8. каквото и да решат държавите членки, то то ще надгражда над вече съществуващите структури. В това отношение вече имаме по-изпитани модели за отношенията между бизнеса и потребителите, отколкото между различните потребители. Имаме различни потребителски центрове, които дават съвети и препоръки на потребителите. Това е основната идея при разграничението между потребител и клиент. Наистина трябва внимателно да помислим как ефективно да се прилага този регламент, като същевременно не се стига до създаването на нова структура. На другите коментари във връзка с дефиницията за стока, не само докладчика, но и останалите колеги говориха за вода, газ и електричество. Да, има известно объркване в това отношение. Такова имаше и по време на дискусиите със съвета. Както казахте и вие, а, общия подход е този. И имаше искане да премахнем услугите, свързани с водата, гъста и електричеството. Идеята ни първоначално беше да използваме вече съществуващите дефиниции в други законодателни актове, така че а, да не се различават дефинициите. Имаме дефиниция на стока от директивата за потребителите, но тук в контекста на блокирането на географски принцип, може би това не е оправдано, защото тук говорим за дефиниция на стоки, а не на услуги. Нека да не забравяме, че тук говорим за стоки водата, гъста и електричеството се включват в частта за услугите. Така че ще трябва да помислим за някои други разпоредби в рамките на блокирането на географски принцип, например по член 4.1c. Може би там бихме могли да включим тази дефиниция или по член 5 за плащанията. Вие а, казахте, че има някои проблеми с плащанията, ако потребителя е от държава. Да, имаме отделен регламент за финансовите услуги. Регламента за блокирането по географски принципи обаче също съдържа разпоредби за недискриминация при заплащането. И не на последно място, говорихте за административната тежест върху малките и средни предприятия. Да, споделяме това опасение, както ние в комисията, така и държавите членки. И в текста на регламента се опитваме да предоставим улеснения за потребителите при трансграничната търговия, като разбира се се опитваме да съдем до минимум и риска и това е основата за нашето решение. Разгледахме ситуациите, в които според нас беше неоправдано да има дискриминация. Решихме, че не е оправдано да има дискриминация, ако се възлагат някакви допълнителни такси, например. Благодаря ви, наистина окоръжаващо е, прозвуча дискусията днес. Очакваме и бъдещата ни работа като цяло. Благодаря. Да, натуралmente субито la парола alla релатив. И веднага давам думата на докладчика. Благодаря на комисията и аз очаквам, че преразглеждането на регламента в съответния срок ще се отчете. ще се отчете спецификата на този модел бизнес и културните различия, които също трябва да защитаваме. Разбира се, е много важно изменението, предложено от докладчика във връзка с темата на по-голямото задълбочаване на този законодателен акт, така че да обхване и най-малките предприятия потребителите. Разбира се, трябва да защитаваме и авторските права. Докладчика има думата. Само накратко, защо бих искала да бъде включен клиентът, а не просто потребителят. Защото, разбира се, не визирам големите дружества, които купуват а, стоки или услуги в интернета, да имат възможност да се обърнат към съда. Не, исках малки обединения, малки предприятия или малки партньорства да имат тази възможност, защото в конкретния случаи те действат като потребители. Те купуват нещо в интернет, но за собствена употреба, а не с цел предпродажба. За това внесох това уточнение. Разбира се, очаквам предложения за изменения в докладчиците в сянка от всички колеги и с нетърпение очаквам продължаването на нашите разисквания. Благодаря ви. Благодаря ви. И отново крайният срок за внася на изменения 28. Е извинете за изменения 2 декември в 11 часа. И на 24 януари ще се гласува в нашата комисия доклада с изменени. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и на комисията. И сега започваме с много интересно и важно изслушване. Allora, invito qui. Mm? Ah, allora, invito sul podium. Бих искала да поканя нашите трима оратори днес. Господин Холдернес, който е журналист, който се занимава с въпросите на защита на авторското право, господин Донес, а преди това господин Макс Вон Абендров, който е изпълнителен директор на Европейското сдружение на списанията. We Welcome to everybody. Добре дошли на всички ви. С радост ви посрещаме тук. Всички сме много заинтересовани и то от много време от тази тема. Бихме искали да обсъдим проблема с кризата на печатните медии. Става дума за вестниците, за списанията. Знаем, че тази загриженост има основание, има и економически причини за това. Знаем, че много се промени медийната среда през последните 10-20 години и за това се сблъскваме с това, предизвикателство намаляват продажбите, рекламните приходи на печатната преса, но има също така периодични издания, които в тази нова ситуация предлагат повече услуги, но трябва ясно да заявим, че няма равни условия, няма гаранции за плюрализма и професионализма в печатните медии. Няма достатъчно средства за защита на правата на журналистите. Искам да припомня, че културното наследство, културното езиковото многообразие, свободата и плурализма на всички медии са сред стълбовете на европейския проект. Искам да добавя към това и едно политическо предизвикателство, защото виждаме, че се ограничава свободата на действие на медиите. И това се дължи и на липсата на баланс и на накърняване на правата и на независимостта на медиите. Също така има още една тема, която е от голям интерес за нас защото искаме да знаем какво е бъдещето. Бихме искали да знаем дали има положително бъдеще и как да го осигурим. Защото формирането на демократичното съзнание в наши дни зависи много от медиите, от отразяването от тяхна страна на политическия дебат. Знаем, че много намаля продажбата на най-важните европейски печатни издания. Това намаляване преди всичко засяга националните вестници и списания, не толкова локалните медии. Виждаме, че тук локалните медии не са толкова застрашени, защото за тях има по-малко конкуренция. Те по-малко се конкурират с източници на информация в интернет – но дори и водещите локални и местни медии се сблъскват с затруднения. Както вече казах, има намаляване на рекламните приходи за печатните издания, защото се преместват е, средствата от реклами, те се насочват към изданията в интернет и изобщо в цифровата среда. значително се увеличава потокът реклами и приходи от тях към цифровата среда. За това става все по-сложно да оцеляват печатните издания, защото конкуренцията наистина е много жестока. Същевременно не може да се гарантира паритетът и равенството между различните медии, условията в които те оперират. Смятаме, че е много важно да изслушаме мнението на нашите експерти по тази тема, защото е много важно да мислим за авторското право, за предизвикателствата, свързани с директивата за аудиовизуални медийни услуги и трябва да помислим как гарантираме това, че да се осигури плурализъм на медиите и да се осигури висококачествена журналистика. Веднага давам думата на господин Макс Вон Абендрос. Той е изпълнителен директор на ЕМА, Европейско обединение на магазинните медии или на списанията, представляващо над 15 000 издателства в Европа. Той ще ни разкаже за предизвикателствата и ще каже и за мерките, които можем да предприемам. 10-15 минути ще има всеки един от нашите гости. Много ви благодаря. Благодаря ви за поканата и за възможността днес да говорим за бъдещето на европейската преса. В моето изложение бих искал да се спра на три сфери. Първо, искам да покажа, че бъдещето на европейската преса е свързано с съдържанието, не с формата печатна или цифрова. Второ, искам да опиша ситуацията с конкуренцията и как тя се променя в Европа и да кажа кои са оформящите се фактори, гарантиращи успеха. Един от тях е възможността за активен диалог с аудиторията и способността за това. И също така ще говоря за сектора, какво той и още по-важно, какво законодателят може да направи, за да има един жизнеспособен, активен, разнообразен сектор. И дадох под заглавие на моето изложение как да не възложим на външни изпълнители нашето бъдеще. Наистина да избегнем това. Ще се постарая да дам и някои отговори. Както вече казахме, да видим дали работи техниката. Работи. Ние аз работя за Сдружението ЕМА. Ние представляваме 15 000 издатели на списания. Публикуваме 50 000 списания, както цифрови, така и печатни, с най-различен размер и тираж. Ние представляваме практически целия сектор в Европа. Това е основната ни задача. Uh, Ние също така даваме възможност да работи и лабораторията за бъдещето на медиите. Знаете, че имаше дебат в Европейския парламент за това, че такава лаборатория е необходима, за да може да се сближи законодателството с бързо променящата се среда в медийния сектор и технологиите в Европа. Сега ще премина към съдържанието на моето изложение. Променя се ситуацията с медиите в Европа. Това се дължи на потребителя. Потребителите – непрекъснато променят начина за използване на съдържанието и основ на движеща сила тук са технологиите. За това потребителят има възможност за най-различни преживявания, осигурявани от печатните средства, дигиталните и мобилните средства и в това отношение печатните медии стават допълващи спрямо цифровите и мобилните медии. Тук виждате цикъла. Както виждате, че Потребителят може да потребява всяко съдържание, където и да се намира по всяко време. И виждате, че тук имаме едно съчетание на трите формата – цифровия, мобилния и печатния. Така че става дума не толкова за формата, колкото за съдържанието. Всеки потребител има своите преживявания, своите очаквания към медиите. И Онези, които ще отговорят на тези очаквания, ще преуспяват в днешния свят. Ако разгледаме економическата дейност, ще видим, че тези два формата, печатни и цифровия, взаимно се допълват. Е, виждате, че 50 на 50 са разпределени приходите от абонаменти, от продажби и от една страна и рекламни приходи. Също времено виждате, че за цифровите медии много по-малко са приходите, които идват от един читател. Т.е. необходимо значително да се разшири аудиторията. 60 до 90% от печатните издателства, от издателските къщи идват от печатните медии и доста по-голяма малка част идва от техните издания в цифров формат. Вие виждате също така, че в печатните издания много се залага на специализираните и нишови издания, което означава, че интерес на читателите е относително стабилен. Както виждате, основно съдържанието на медиите са вестници, списания от общ интерес, също така специализирани и нишови професионални списания. От една страна, ключовите фактори за успеха на печатните медии е са това, по какъв начин те успяват да ангажират своята аудитория, как успяват да запазят и да не изостават от интересите на своите потребители, как успяват да превърнат в пари съдържанието. В Европа нараства конкуренцията и в двете сфери, и в печатната, и в цифровата среда и ще спра върху факторите за успеха. Ангажираност с аудитория. В момента не може дадена медия да обслужва само определена аудитория, така както е било преди в аналоговия свят. Потребителите развиват много индивидуализирани методи на потребление на медиите. Те търсят съдържание, което да ги интересува и методи, които са най-удобни за тях. Така че все повече социалните медии служат на потребителите. Така че е много важно медиите да знаят кои са техните потребители и да намерят начини да ангажират, да привлекат своята, своята аудитория по много по-ефикасен начин, отколкото преди. Това е една от сериозните заплахи. Другият елемент е способността да се превърне съдържанието в пари. Критерий за успех на пресата е възможност да се монетизира, да се превърне в пари съдържанието. И тук виждаме, че има определени сътресения и прекъсвания. Този слайд изглежда много сложен на пръв поглед, но всъщност доста ясно показва проблема. Над 70% от стоиността, създадена от печатните медии, в момента се задържа от субекти извън медийния сектор. Това са различни посредници, например, свързани с реклами. Това са различни медийни платформи, като Google, например, и специализирани доставчици за инфраструктура за разпространение и предоставена реклама. Така че поради това все по-малко печалба остава за самите издатели. Каква е в резултат от всичко това ситуацията с медийния сектор в Европа? Искам заедно с вас да извърша един анализ на риска, за да видим какъв е евентуалният резултат от всичко това за медийния сектор. Ако останат нещата без да се променят, то тогава аудиторията ще премине от медиите, такива каквито ги познаваме, към платформи за социални медии. Ако продължите да действате така, както до сега, ще се окажете в ситуация, в която все повече съдържание ще се търси, ще се предлага в социалните медии. Това означава, че все по-трудно ще бъде на печатните медии да да привлекат аудитория, да бъдат в контакт с нея и все по-трудно ще им бъде да превърнат в печалба своето съдържание. Тук говорим за въздействието на тези промени върху бъдещето на качеството на съдържанието, достъпа до надежно проверено съдържание и възможността за свободна, независима информация, нещо, което е необходимо за нашето демократично общество. И така, нека да бъда конструктивен. Какво може да се направи? Разбира се, трябва да се действа. И разбира се, различни субекти трябва да действат. Има какво да направят самите медийни дружества и те вече го правят с повече или по-малък успех. Те трябва да инвестират в иновациите и трябва да си сътрудничат не само помежду си, но и с големите платформи като Facebook или Google. Това се прави в различни сфери, но трябва да продължи да се прави. Защото докато печатните медии не успеят да увеличат своята печалба, те няма да могат да ангажират и аудитория Необходимо, е, разбира се, да има средства, за да се ускори този процес и според мен медийният сектор в момента върви в правилната посока. Обаче те са ограничени, защото също така има и условия, продиктувани от законодателството. И тук трябва да обсъдим с вас какво вие може да направите, за да може да улесните осигуряването на равнопоставеност за всички участници на медийния пазар и също така да се гарантира правна сигурност, така че медиите да могат да оцеляват и да процъфтяват, а не всичко да се възлага на външни изпълнители. И така има вече законодателни актове. Очаква се през януари да бъде прията директива за неприкосновеност на личния живот в електронна среда. Вече е факт директивата за аудиовизуални медийни услуги и също така и, и директивите за ДДС и за авторско право са свързани с превръщането на съдържанието в печалба. И така, нека да спра върху директивата за аудиовизуални медийни услуги. Предвиждат се правила за разпределяне на разходи за реклама между различни средства за излъчване, ние смятаме, че ще се увеличава тенденцията, която виждате тук. Виждаме значително увеличаване на рекламните приходи за телевизията и значително намаляване на тези приходи за печатната преса. Разбира се, ние говорим за това, че този сценарий е доста неблагоприятен и ще трябва да се предприемат мерки тук. Следващия законодателен акт е очакваната директива за неприкосновеност на личния живот в електронна среда, разбира се, от гледна точка на режимите и режима за неучастие, какъвто има, например, с бисквитките, ще бъде оптималният вариант, защото по този начин ще се създаде равнопоставеност между печатните медии и големите интернет гиганти, като например Google. За да могат да подобрят своя контакт с аудиторията, така както го прави Google, който получава данните на потребителите, ние също така трябва да имаме възможност да получаваме, да обработваме тези данни. Така че за нас това ще бъде оптималното решение. В момента това, което вече се предвижда от проекта директивата за неприкосновеност на личния живот в електронна среда, е, че се разглеждат различни варианти, предвижда се и вариант за режим на доброволно включване. Обаче тук има един недостатък, защото тогава системата за регистриране на потребителя с въвеждането на данните означава, че няма да могат печатните медии, техните издания в интернет да получат информация за своите потребители. По този начин те няма да са привлекателно място, няма да предлагат привлекателно за потребителя съдържание. И накрая нека да разгледаме директивите за ДДС и за авторското право. Очакваме тази седмица предложение от Европейската комисия да се намали ставката на ДДС за изданията онлайн. Ние отдавна искахме това да случи и искам тук да благодаря на Европейския парламент за подкрепата Очаква се точно това да се случи. Разбира се, това предоставя възможност за превръщане на цифрово съдържание в пари. Няма да говоря за авторските права. Това е една актуална, деликатна тема и за това ще говори моя колега малко по-късно. И накрая, вашата подкрепа за плурализма на медиите, равнопоставеност на медиите, за правната сигурност – която е заложена в директивата за аудиовизуалните медии, регламента за ДДС, директивата за авторски права и директивата за електрон, неприкосновеност на личния живот в електронна среда. Вие укрепвате демокрацията. Председателката, благодаря ви. Знам, че колегите имат много въпроси и очаквам много изказвания от тяхна страна. И сега ще дам думата на нашия следващ гост, господин Холдернес. Само преди това, ако ми позволите, бих искала да приветствам представители на едно училище. Тези млади хора и техни учители са от училището в село Алматриче, едно село, което беше най-засегнато от земетресението. Много благодаря на депутата Малтесе, който поде тази благородна инициатива да покани тези млади хора, и техните учители в парламента. Те се намират много тежка ситуация и Знаем, че правителството реши, че е необходимо да се открият веднага училищата отново в засегнатите от земетресението райони. И Знаем, че в момента класовете, занятията се провеждат в дървани и времени сгради, но се надяваме, че в скоро време всички ученици и техните учители ще могат да учат и да преподават в наистина хубави каменни стабилни сгради. И сега вече давам думата на следващия ни оратор. Холдърнест, журналиста по... Сега давам думата на господин Майк Холдърнест, който е журналист и е тук до мен. Добър ден. Аз, когато започнах да подготвям а, моите, моето изказване, така се вдъхнових от действеността. Ще се върна малко назад и ще ви покажа какво представлява живота на един журналист на свободна практика. Доскоро пишех много за една хумористична колонка в един така сериозен ежеседмичник. Е, сега какво представляваше моя работен ден в сряда? си, нап, си, на, си написвам статиката. В четвъртък се опитвам да я занеса на редактора, който е в отпуска. След това ще я ще напиша отново колонката, ще, ще проверя всички изложени факти. След това ще изпрата на заместник редактора, който също ще направи обстойни проверки и ще е, упрости нещата до неузнаваемост. След това обратно ще бъде изпратено на автора, който ще е, поправи упростеното. След това всичко това ще стигне до а, трети редактор и всичко това за една хумористична колонка. Просто с това исках да спомена какво е значението на писменото на писмените издания, на писмената преса. Сега, журнализма по принцип е нещо важно, защото в крайна сметка а, журналистите са онези, които информират е, гражданите за точността на фактите. В, Инака е, е, инак как биха били наистина осведомени гражданите и как биха гласували е, информирано. Сега другите преждегорящите казаха, че наистина писмената преса е в криза. А, пък текстовете са необходими както за гражданите, така и за политиците, но аз смятам, че основният и фундаментален проблем е, идва от това, че интер... големите интернет корпорации в крайна сметка продават много реклама, продавайки едновременно творческият продукт на а, творците и че всъщност основните е, корпорации са две. А, финансовата криза се посочва от а, собствениците на вестници като основна причина за намаляване на броя и до голяма степен спомага за това политическите възгледи на редакцията и най-вече на собствените на вестниците да бъдат всъщност основното съдържание. има обратна връзка между а, доверието, което гражданите имат в достоверността на написаното и строгостта на правилата, които се е, прилагат в съответната страна. В е, страни, където е, правилата са много строги, като в Швеция, Германия и други, доверието в написаното от журналистите е много високо, за разлика от Гърция, например. Може би една от причините е като, например, Daily Mail или Daily Telegraph в първите колонки, в първите редове излагат всъщност позицията на редакционната колегия, а новината се появява едва на четвъртият ред. На времето ни казваха, че интернет е, вероятно ще открие златната ера на демокрацията, че за всичко ще има референдуми, че няма да има, че няма да минаваме през посредници. Но аз не смятам, че обмена на предразсъдъци или лъжи чрез антисоциалните медии всъщност е истинска или полезна а, информация. А защо и и, и защо, а, примерно, а, лъжите се защитават с първото изменение на Американската конституция. А, наистина, това заслужава дебат. Но а, някои все още ни, обе, ни, ни обещават, че творческите творбите ще могат да бъдат достъпни за всички, без никакво заплащане, но в един момент се оказва, че тази свободна и безплатна информация всъщност не струва и пет пари. А, примерно, ако публикувайте един текст от Википедия по интернет и 5 минути след това някой ще коментира, че няма, не са упоменати източни, достоверни източници или източниците въобще. Бих искал също така Необходимо е да имаме наистина професионалисти, хора, които да имат много богат опит и които да могат да отделят плявата от е, ценностното. И, по-специ... и по-специално в е, англоговорящият е, свят. Аз заведах Брюно Латур в редакцията на на, един, на научно списание. и той е, зададе, зададе въпроса какво е, е истината. Нека не забравяме, че навременно, разбира се, Кант е казвал, че е, абсолютно задължение на философа и на мислещия човек е да казва истината. Но всеки ден сме е, свидетели на е, абсолютно фалшиви твърдения тук и там и много често хората е, и включително в, по интернет бъркат не ми харесва с това е фалшиво. Но много често имаме тенденция да разпространяваме неща, които смятаме, че знаеме. Така че а, смятам, че първо основното задължение на журналиста е наистина да проверява и да, да а, а задължението на редакцията е да публикува не това, което просто ще се продаде, а това, което според тях хората трябва да знаят. А, разбира се, журналистите плащат цената на финансовата а, криза. В Обединеното кралство журналистите от местните вестници а, е, вече не могат да следят развитието на демократичния живот или а, случващото се в а, а, съдилищата на журналистите се налагат едни абсолютно не, несправедливи и е, договори, като от е, тях се изисква да се откажат от е, всичките си права. Това започна през 1995 година, когато списанието ВНУ което се публикуваше по по интернет тогава поиска от всички автори да се откажат от правата си и всички бъдещи права, които някой ден бъдат измислени. Разбира се, е, Етиката в журнализма зависи от, до голяма степен от, голем, от самия журналист. Така че какво може да се направи? Ако имах отговор на този въпрос, сигурно щях да бъда вече много богат. Но Един колега, който работи с Google, казва, че всъщност Google вече дори не се интересува от парите, които може да получи, а от това, че може да моделира света. Но мисля, че колегата ще говори за това но от тук нататък проблема с а, така нареченото сродно право не е това, че се блокира интернет или че няма достъп до линкове. Не, проблема е, че просто нещата се провалиха преди 15 години в разговор две се срещнах с а, лобисти на Google, които които които направо се похвалиха от начина по който са провалили е, приемането на закона в е, Германия. Доколкото разбрах, испанците са се, опит, се, са опитали да заобиколат това, налагайки задължителни и е, лицензирани. О, на което Google е реагирало просто като е оттеглило е, Google News. Опитвам се да разбера как, ще се преложи е, закона в е, Франция за, чрез търсачки на снимки. Все още не мога да разбера точно как а, функционира това. Но, както казах, през 99-та година обясних, а, когато се работеше директивата, че е необходимо този, който публикува информацията, да бъде отговорен за съдържанието. Фейсбук и Google са издатели сами по себе си. Аз бих казал, че Те а, трябва по някакъв а, начин а, да бъдат а, а, разумени. Така че трябва наистина да се, да се създадат равноправни условия за всички тези, които пол се пред, предхранват, по, като предлагат съдържание. Така че директивата не постига всички цели, макар че разпоредбите свързани с прозрачността и отговорността наистина са добро начало. Преди няколко години проучвах различните модели за представителите представене на спортни събития, но, но както казах, в, а, проблема не се поставя толкова в Швеция, тъй като там има доста добро, доста високо доверие към достоверността на съдържанието. Но още веднъж се връщам към това, към необходимостта да се осигурят равноправни условия на всички. Благодаря, казва председателката. Ние наистина осъзнаваме пред какви предизвикателства сме изправени макар и да знаеме, че има доста големи разлики между от една страна писмената преса и от друга страна а, платформите онлайн. Нещата наистина много са се променили в последно време. А, а сега ще дам думата на следващият оратор, който ще се спре по-скоро на рекламата. И на законодателството, свързано с авторско право и други проблеми. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да съм сред вас днес. Благодаря ви за поканата. Благодаря и на колегите, които вече засегнаха важни теми. За мен а, ще е удоволствие да ги доразвия. Аз а, представлявам една а, технологична компания, чието седалище е в Германия Имаме около 10 000 служителя навсякъде по света, като по-голямата част от тях а, са в Германия. Бурда е, публикува около 80 списания на немския пазар. Може би познавате Фокус, много женски списания и към 300 списания издаваме навсякъде по света, във Франция, Обединеното кралство, Южна, Източна Азия, Турция и така нататък. В допълнение към тази издателска дейност, а тя е основен стълб от нашата дейност, тъй като по-голямата част от а, приходите идват от там. Им издаваме и немската версия на Puffing Post. Имаме една специална социална а, мрежа за регистрация на пътуванията. Може би, позна, може би знаете DLD конференцията, Първата се проведе в Брюксел през септември. Един от най-интересните ни проекти е една търсачка Кликс, която успешно навлезе на пазара съвсем наскоро. Справя се доста а, добре. Разбира се, а, има и други играчи на този пазар, които вие може би познавате. Госпожо председател, бих искал да направя коментар а, във връзка с а, Заглавието на днешното изслушване е криза в печата. Разбира се, пред нас има много предизвикателства. Мисля, че Макс вече ги описа. Но а, издателството на списания се оказа доста устойчиво. За да разсея това погрешно виждане, бих искал да ви цитирам няколко цифри във връзка с рекламата и аудиторията. Това са цифри от немския пазар и ние в Бурда ги познаваме най-добре цифрите. Това ще бъде на първо време, а след това ще разгледам законодателната дейност на Европейския парламент. Първо, през 2008 година чухме, че след 10 години хартияния вариант на списанията и вестниците няма да съществува. Това обаче е, се оказа напълно погрешно. Немската индустрия, която издава списания, наистина се справи изключително е, добре. На 2500 милиона евро на стоеност 2500 милиона евро е месечното ни издание. Така че наистина мисля, че се справяме добре. Изправени сме обаче пред нова ситуация и си заслужава по-отблизо да погледнем това, което се случва, за да видим какво точно се е променило и за да помислим какъв би трябвало да бъде политическия отговор. Както чухме от Макс, списанията се финансират от продажбите, както и от спонсори и реклами. Нека да разгледаме пазара на рекламите. Чухте преди малко цифрите. През последните 30 години печатния вариант на рекламите е към 56%. Телевизионните издания отруиха пазарния си дял за същия този период. Знаем какво беше и предложението на Европейската комисия във връзка с рекламите по телевизията. Онлайн рекламата може би няма а, съвсем да ни помогне. Може би знаете проучването, според което 85 цента от всеки инвестиран в интернет долар – отива в Facebook и Google. И в Германия читателите са много лоялни и те с удоволствие купуват повечето от нашите списания. Затова за нас продажбите са много по-значителен и надежден източник на доходи, отколкото за много други печатни издания. Това показва, че списанията са привлекателни продукти за рекламодателите, но също така и за читателите. Докато читателите ни ще продължат да купуват нашите списания, нашият сектор ще продължи да процъфтява. Затова ние имаме основания за оптимизъм, но гледаме в, към бъдещето с известни съмнения, но в момента не можем да кажем, че сме в криза. Разбира се, говорим за една нова реалност, но и тази нова реалност за нас е доста привлекателна. Сега бих искал да премина към политическата част на моето изказване. Свободната преса не трябва да иска субсидии или подаръци от политиците. Това, което винаги сме искали, продължаваме да искаме, е нормативна и правна уредба, която да зачита нашето съществуване и нашата роля. Много бих искал да благодаря на работата на Европейския парламент, особено през последните месеци. Мисля си, че са направени големи крачки към равнопоставеност на всички участници на пазара, към една лоялна глобална конкуренция. Например, всички трябва да спазват едни и същи правила защита на данните и скоро ще влязат и нови правила за това. Данъчният режим ще бъде един и същ за всички. И Европа възприема по-диференциран подход за справяне с цифровите монополи. Убедени сме и не само като представители на издателските къщи, като издатели, ние вярваме, че има бъдеще за печатните и цифровите медии в Европа, ако има равнопоставено за всички на пазара. Освен тези по-широки политически съображения, разбира се, ние следим и какво случва в сферата на законодателството. Ние смятаме, че целта на законодателството трябва да бъде да се осигури възможността за нас да играем нашата роля, важна за обществото. Нека да забравяме, че две трети от журналистите работят за издателства, за издателски къщи, не в Google, не в телевизията, но независимо от това, от 90-те години насам блогърите и други хора, които изпълняват функции на журналиста, особено в интернет, независимо от това, че те са появили, те не са изели основните функции на журналистите. Така че те не могат, например, да гарантират достоверността на своите източници и други фактори за качеството на съдържанието, което могат да гарантират журналистите, които са обучени. Разбира се, всичко това означава, че издателските къщи, Издателите имат редовни разходи и те трябва да ги покриват. В един съвършен свят, разбира се, нещата биха били по-лесни за издателите, но съдържанието на и създаването на съдържание изисква също така инвестиции, независимо от това дали става дума за печатни медии или за интереси. Ние знаем, че потока приходи от реклама в интернет са по-низки и точно за това много информация в интернет е безплатна, но е много трудно да се предложи качествено съдържание. Също така прекомерно многото реклами в интернет означава, че цените са много по-низки за рекламата. За това не може сегашния модел да бъде подходящ за финансиране на журналистиката в интернет. Е, също така виждаме, че ситуацията се променя с това, че се появяват посредници и те стават все повече и тяхната роля нараства. Става дума, например, и за концентраторите, съставителите на съдържание. Те също разчитат на приходи от реклами. И вече казах, че 75 цента от всеки долар от рекламни приходи в интернет отива към Фейсбук и Google. Затова е необходимо да се изравни разпределението на приходите в цифрова среда, да се гарантира справедливо разпределение. Защото има хора, които създават съдържание, но има и хора, които използват това съдържание, за да взимат такси и да се обогатяват разбира се, много хора смятат, че Онези, които публикуват съдържание, създават и публикуват свое съдържание, печелят от реклами. Обаче, наистина, посредниците получават много повече, отколкото онези, които наистина създават съдържание и го публикуват в интернет. Така че е важно да създаде ситуация, която да преодолее сегашната несправедлива асиметрична ситуация – Разбира се, необходимо е да сключват споразумения за лицензии или разрешения с тези посредници, но за целта е необходимо законодателство, което да гарантира реално защитаване на авторските права, за да могат издателите да могат да преговарят от достатъчно силна позиция с посредниците. Абсолютно е необходима стъпка напред в законодателството и за това приветстваме предложенията на комисията, които вече са внесени. В Германия също така се предлагат решения. Например, през 2013 година беше въведено ново законодателство, така че вече имахме малко време да разберем какво работи или не. Немското законодателство определено върви в посока споразумение за лицензиране. За да се избегнат неблагоприятни ситуации на европейско ниво, смятаме, че европейското законодателство трябва да предложи наистина работещи инструменти, които да могат да се прилагат на практика, например, при преговорите между издателите и онлайн платформите. Може би ще се върнем към тези въпроси по време на нашето обсъждане и искам да кажа, че няма да рухне интернет, няма да има ограничения върху потребителите, които ще искат да публикуват препратки към други сайтове. Така че искам да ви уверя, че такива рискове няма. Искам да благодаря на депутатите от Европейския парламент за подкрепата и за вниманието. Благодаря ви. Grazie. Molto interessante anche questo, mi pare che molti temi sono stati благодаря ви. Наистина изключително интересни е, теми бяха засегнати. Вие, е, например, казахте, че криза няма. Да, криза няма, но все пак пейзажът се променя. Нещата се променят заради навлизането на цифровизацията, достъпа до информация, до цифрово съдържание. Това е така, но и тримата бяхте прави. Ако няма нормативна уредба, нормативна рамка, то тогава няма да има и достатъчно предлагане. Няма да има и достатъчно растеж, а ще има най-вече нелоялна конкуренция. Това от своя страна означава, че печата трудно ще запази мястото си сред медиите. Вие говорихте и за качеството на съдържанието. Качеството на съдържанието трябва да бъде запазено. Това е изключително важно и е пряко свързано с инвестициите на издателските къщи професионалните журналисти, разбира се, са основните играчи. Понякога обаче е проблем проверката на източник. Много въпроси повдигнахте. Наистина рамката, която описахте, е точно такава нашата комисия има изключителни компетенции по директивата. Всичко, което се отнася до авторските права, също е в нашия ресор. Сега нека да чуем колегите. Най-напред колегата Фераян. Джули Уорд и Елга Трупел. Zunächst einmal möchte ich mich bei den äh, drei Rednern bedanken. Ich denke, das waren ganz Бих искала да благодаря и на тримата ни гости. Наистина е, чухме тяхната гледна точка по три аспекта на проблема. Всички ние знаем какви са условията а, на труд но като че ли не засегнахте някои аспекти, които аз бих искала да повдигна. Говорим за равни условия за журналистите. Зная, че през последните години доста намаля броя на журналистите. Много от тях станаха независими и много малко от тях имат постоянни договори в редакцията. Смятате ли, че това е довело до влушаване на качеството? Повдигам въпроса, защото знаем, че в издателските къщи има все по-малко журналисти на постоянен договор. Това се отнася и за местната и регионалната преса. Как се отразява това на работата? Бихте ли могли да ни кажете и малко повече за демократичната отговорност? Имам въпрос и към господин Дуденс, но и другите гости могат да ми отговорят, ако пожелаят. Един от източниците на приходи за печата са рекламните банери. Сега всичко това остана в миналото. Рекламата и малките обяви. В миналото това беше присъщо на хартияните вестници. Сега обаче явлението се прехвърля в интернет. Това отразява ли се по някакъв начин на финансирането на журналистите? или пък издателските къщи по някакъв начин компенсират тази загуба на доходи. Като че ли изцяло се разминава това, което се публикува в хартината версия на вестника и това, което се публикува в онлайн изданието. онлайн продуктите не трябва да се облагат с допълнително ДДС. Поне това е моето виждане. На следващо място защитата на предоставените услуги. Има ли някакви договори с книгоиздателите, някакви споразумения. Авторските права и сродните права трябва да бъдат спазвани. Наистина би ми било интересно да чуя вашето виждане. В Германия направихме законодателен опит но някои издателски къщи се отказаха от част от финансирането, защото бяха в позиция на монопол. И се страхуваха от подобна система на а, колективни права. Може ли да ни дадете някакви конкретни примери, за да видим каква е ролята на онлайн посредниците? като, например, тези, които публикуват определено съдържание. Облаките, които получават, не са пропорционални на информацията, която предоставят. Изключително интересни въпроси, господин Малтезе. Благодаря ви. Аз започвам. Благодаря. Започнах да снимавам занимавам с журналистика още като бях съвсем млад човека. И на мен ми плащаха добре, тъй като успявах да бъда добър журналист. И тогава издателите също така печеляха добри пари. И на мен ми се разрешаваше. Имах възможност да печатам, да публикувам неща, които доста се отличаваха от това, което правеха другите но нещата наистина много се промениха от тогава до сега. Сега даже не знаем как точно се промениха. Знаем, че в продължение на два века ролята на печатните издания на пресата беше много важна за утвърждаването и укрепването на демокрацията. Сега обаче абсолютно нерационално се ръководят медиите. Много често те не отразяват обществения дебат. В момента сме в преходна фаза и точно това нас ни интересува, нас законодателите, защото от една страна ние имаме усещането, че издателите използват този преходен етап е, за да тъпчат правата на журналистите, особено младите, да отнема тези права. В момента обаче това не се използва, за да се извърши революция, за да се отвоюва пространството за журналистите. И това много ясно личи от економическите условия, в които работят младите журналисти във вестниците или в другите медии. Също така имаме една ситуация с законодателството, която е драматична, защото е много трудно да се създават закони, които отразяват толкова бързо променяща се среда. Освен това, оказва се, че средствата в крайна сметка отиват в Фейсбук и в Google, а трябва някой да плаща данъци. И се оказва, че те не отговарят за съдържанието, защото ако аз съм редактор на определен вестник, аз ще договарям за това, включително и когато публикувам писма на читатели. Обаче, каква е отговорността на YouTube, например, или на други платформи за обмен на файлове или обмен на информация между потребителите? Например, една статия, която се публикува вестник Република, може да се провери дали тя съдържа верна информация. И човек може да отиде и в затвор, ако публикува е, неверни данни. Обаче в интернет виждаме една абсолютно неуправляема територия. И за това на повърхността излиза най-лошото. и виждаме, че много драматично пада качеството на материалите, които се публикуват в интернет, включително и от онлайн изданията. Никой не смята, че е, това, което се печата във вестника Република, е също, което ще се печата и в другите вестници. Всеки вестник има своята репутация, своята характеристика. Задавам си въпроса. В интернет. Може ли това да се направи? Може ли да се направи тази разлика? Може ли да се разбере кой колко пари получава, кой какви данъци трябва да плати? Защото, например, един журналист, който публикува 10 статии за европейската политика, е човек, който следи нещата. Обаче виждаме, че за разлика от печатните медии, които дълго време са се оформили, са избирали своята аудитория, са оформили своите послания в интернет, това не го виждаме. Затова важно е да се обръща внимание на съдържанието. Да, много благодаря за вашите изключително важни и конкретни въпроси. Мисля си, че това, което в момента извършваме, е един общ размисъл, нещо, което е много важно. Важно е да обмислим тези промени, да обмислим качеството на журналистиката и демокрацията. Джули Уорти и после Хелга Трупа. Thank you for absolutely fascinating presentation and I think it's really important. Да, много благодаря. Наистина изключително интересно беше да чуя това, което изслушахме сега. Много се радвам, че се използваше думата етичен, морален. Много е важно и в журналистиката – и в политиката, и в банковото дело, и в бизнеса. Трябва да има етика, трябва да има морал и трябва да обсъждаме нещата от гледна точка на морала и на етиката много повече. Трябва да мислим за това и на нивото на образованието. Аз смятам, че за нас е абсолютно решаващо това, което наричаме медийна грамотност. Младите хора израстват и те не са в състояние да осмисля това, което те четат. Те приемат всичко за чиста монета. Те четат а, е, расистски стати а, е, в а, е, крайно десни издания. А, те смилат с лекота крайно десни изказвания. В моята държава имаше една депутат в парламента, жена Джо Кокс. Аз лично я познавах. Тя имаше много светло бъдеще като политик и не случайно е, че расистските възгледи бяха раздухвани от определени вестници няколко години преди референдума за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и всички знаем за убийството на тази жена, парламентарист за мен не е случайно, че тя е била убита. Наистина има млади хора, които не са учили основи на гражданското общество, на демократичното общество в училище, които нямат достатъчно представа за това какво означава демокрация. Смятам, че това е сериозен проблем и трябва да работим по това. Аз работя с млади хора, работя в Нидерландия в момента с един прес-център за деца. Това е много интересен проект децата, младите хора се срещат с представителите на органите управлението, на медиите и на общинско, и на регионално, и национално ниво. Също така стремя да направя за тези деца и млади хора разбираемо какво става на тези нива на управлението. Също така стремя те повече да знаят за Европейския парламент. Преди да стана депутат в парламента, работих в медиите, свързани с изкуството. Спомням си за един проект, който свързваше един съдебен процес от времето на кралица Виктория с един проект за журналисти. Тоест, младите хора са участвали в университета в възпроизвеждане на един реален съдебен процес и след това тези млади хора в своето издание отразяваха като журналисти, като репортери този процес. Срещала съм се с много млади ентусиазирани хора, например, участващи в проекта Кафе Бейбъл. А те кафе Вавилон. И тези хора се усещали, че има една ниша, има едно незапълнено пространство в медиите, така че има интерес към медията, към гражданската позиция, активната гражданска позиция, към демокрацията от страна на младите хора, но наш дълг е да работим повече и по-добре по това. Те имат своите мнения, те имат своите проблеми, но аз искам да ви попитам за сигнализирането за нередностите. Колко е важно той, какво можем да направим за това. Искам да говоря за един проблем, който е много важен за мен. Това е а, разпространение на безплатни вестници в а, самолети, влакове, на други обществени места. Тези е, вестници много често са крайно десни. Например, вестника Сън, който за мен е много проблематичен, се разпространява по този начин. Също така и в моя избирателен район в Ливърпул това е най-мразения вестник, защото много често хората стават буквално жертви на този вестник. Но хора да получават безплатно нещо и на тях им се казва, че това е пресата, това е журналистиката. И накрая още един важен за мен проблем. Какво се случва с журналистите в Турция? Кюрдското население там не е в състояние да води диалог с обществото и извън Турция, дори с диаспората поради един режим, който бих могла да нарека фашистки. Ако истината и знания са важни и са могъщи оръжия, то точно за това журналистите ги хвърлят затвора, защото знанието и информацията са много могъщо уради. Благодаря. Херга Трупер. Благодаря ви. Благодаря много на нашите гости, на нашите оратори за тези изложения. Когато комисията публикува своето предложение за реформа на законодателството в областта на авторското право, трябва да кажа, че бях загрижена за въпроса за сродните права на издателите. Мисля, че е много важно да се разграничава това как да се запазят безплатните препратки, от една страна и как да се запази активната роля на посредниците, които концентрират или съставят съдържание. Мисля си, че трябва да има много ясни определения в законодателството, много ясно разграничаване между едните и другите. Искам да попитам какво може да се направи за това дали имаме само пасивни доставчици на съдържание или имаме активни посредници. Също така виждам един друг общ политически проблем. От една страна ние искаме да имаме свобода в интернет, но от друга страна трябва да има едно добро политическо регулиране на интернет монополите. Как да съчетаем тези два аспекта? За мен това е сериозен политически въпрос. И за това бих искала да ви помоля да се спрете и на този въпрос, както и на първия ми въпрос. Как да решим това? Какво е съотношението между двете цели? Знам, че ще споделите самокритиката, че почти еднакви варианти на вестници – се публикуват в интернет и съдържанието им е безплатно, докато печатните медии с практически същото съдържание се продават срещу пари. И мисля си, че това допринася за поведението на посредниците. И вие също така казвате за това, че вие получавате приходи от трафика, но посредниците получават много повече. И искам да ви попитам какво е бъдещето на платеното съдържание, как може да се увеличи платеното съдържание. И към господин Холдернес конкретен въпрос по предложението на комисията за тези допълнителни или сродни авторски права. Доволни ли сте от предложението на комисията или смята, че може разпоредбите да бъдат по-справедливи за журналистите, защото вие казахте, че би трябвало да бъдат по-справедливи условията за журналистите и че трябва да има по-голям баланс в приходите, в дела на приходите на посредниците и на издателите. Но така или иначе, дори да се постигне такъв баланс, трябва да се гарантира, че той ще бъде от полза за самите журналисти. Благодаря ви. Сега ще дам думата, разбира се, на комисията и ще кажа две неща. Първо, тази тема според мен е много актуална и депутатите казаха също така много важни неща. Бих искала да знам какъв е вашият подход към тази тема и как да намерим начин да поемат своята отговорност, отговорност интернет платформите. Какво може, например, обединенията на издатели да направят, какво могат те да направят от гледна точка на редакционната отговорност, защото в край на кращата редакционните колеги правят подбор на материалите, а не само платформите за обмен на информации и на материали. Това е една деликатна тема. Беше представено едно предложение и с нашите изменения се стремим да внесем определени промени. Много обсъждаме тази тема и като че ли не сме постигнали голям напредък с изключение на два аспекта. Първо, възможността платформите за обмен на видеоматериали и други материали да поемат и да им бъдат вменени повече задължения, особено що се отнася до малолетните и непълнолетните лица. И друг един аспект. Вие казахте, че няма криза, че проблемът е, че просто не се приспособяваме добре към един променящ се свят. Но а, истина е, че ситуацията на журналистите значително се е влушила. Те са в много по-нестабилна ситуация. И трябва да има конкуренция между печатните издания, обаче виждаме, че конкуренцията в момента върви в посока надолу. Виждаме, че се води една неравна борба. И води се тази неравна борба и между печатните издания и интернет. Е, е, ние говорим за това, че в вестниците, печатните издания се дава приоритет на качеството, нещо, което не въжи за интернет. Какво бихте казали по този повод? Господин Джурело от Генерална дирекция Конекта, заповядайте и скажете се. Сребете възможност. Благодаря ви, госпожо председател. Да, може би. Само някои първоначални мисли от страна на комисията. Разбира се, обсъждането днес е от голямо значение за политиката на Европейската комисия в сферата на медиите, нещо, което се занимаваме с генерална дирекция Конекта. И тук се говореше за внесеното от нас предложение – на директивата за авторското право. Разбира се, ние сме в самото начало на законодателния процес и ще имаме възможност в бъдеще да водим по-подробни обсъждания, особено по директивата за авторското право. За това сега ще предложа само предварителни бележки. Нашите оратори посочиха, че и авторите, и издателите са създатели и инвеститори – в създава на качествения журнализъм. И това е в центъра на нашата медийна политика и нашето законодателно предложение за авторските права. Това е една сфера, която според нас е изключително важна. И това е и в най-новата част на нашите предложения в областта на авторското право. Е, говоря за най-новите ни предложения, защото има и други предложения, които е, всъщност са по-скоро актуализация, отколкото нещо ново. Но така или иначе тази тематика е важна за нас, защото ние сме убедени, че в сегашната интернет економика, в сегашната екосистема много е важно да се защитава турското право в Европа, да се защитават инвестициите в създаването на качествено съдържание. Разбира се, вече са започнали обсъждания и по сродните права. Според нас не става дума за защита на вестниците или на издателите. Става дума за подпомагане на инвестициите в създаване на съдържание. Мисля се, че това е един важен аспект, който позволява да се обясни каква е нашата отправна позиция. Това, което включихме в предложението за авторското право е нещо, което вече съществува в други сфери, в творческия сектор, това е понятието свързано право, т.е. това е право, което имат издателите като инвеститори в съдържание. И става дума за правата на авторите, на журналистите, Както вече казах, тези права няма да бъдат накърнени от въвеждането на понятието сродно право. Ние решихме да внесем това предложение отчасти и защото имахме опита на Германия и Испания, въпреки че според нас има доста сериозна разлика между германското и испанското законодателство от една страна и законодателното предложение на комисията от друга. Но искахме да отчетем ролята на пресата в интернет конкретно. И в крайна сметка, според мен, говори днес за това, че през годините видяхме, че интернет се развива посока като потребление на стока и също съдържанието онлайн се превръща в такава стока за потребление. И не става дума само за търсачките, става дума като цяло за доставчици на услуги, които предлагат съдържание в една сива зона. Виждаме, че се използват отделни фрагменти, много честно свързани помежду си. Виждаме, че се рециклира съдържание, че се агрегира съдържание. И искаме с нашето предложение да отговорим на тази ситуация. Посочихме, че се надяваме в нашето предложение няма да се занимаваме с хиперлинковете. Надявам се, че няма да се накърнява това, което вече е обхванато законодателство за авторското право. Вече има съдебна практика, установяваща критериите за определяне до каква степен копирането или извадките от текста са свързани с авторските права, така че това няма да се промени от нашето предложение. В крайна сметка ние смятаме, че, че това предложение е нещо съвсем ново. То, разбира се, подлежите първа на обсъждане – но специално смятаме, че нямаме основания да бъдем критикувани, няма основания да бъдем критикувани в връзка с използването на хиперлинкове. Така ли, че през следващите седмици и месеци ще обсъждаме това предложение. Що се отнася до сродното право, ние смятаме, че това е едно отделно обсъждане, отделно от обсъждането на освобождаването от правна административна отговорност на доставчиците на услуги в интернет. Нещо, което изисква обсъждане на други мерки. Но това няма особено отношение към използване на съдържание от вестници в интернет. Защото, например, не съм чул някой да използва съдържание от вестници онлайн, защото има освобождаване от правна отговорност за това. Така че важно е да се определят условията за защита на авторските права при използване на публикации от вестниците в интернет, например. Така че, както казах, със сигурност това ще обсъждаме в бъдеще по-подробно в рамките на законодателния процес, но е ясно, че има една ясно заявена политическа цел, която е залегнала в основата на това законодателно предложение. И основната, една от основните ни цели е да защитим инвестициите в съдържание по авторското право, може би следва да спра до тук. Само още нещо. И тук се говореше за директивата за аудиовизуални медийни услуги. Имаше загрижено за новите правила, които предлагаме за използването на реклама от радио и телевизионни оператори. Нещо, което може отрицателно да повлияе печатните медии. Ние не смятаме, че това е така, защото вие много добре знаете, че правилото за 20% ограничение за реклама се промени по такъв начин, че ще позволи радио и телевизионните оператори да разпределят по-добре рекламата по време на цялото излъчване в рамките на денонощието. Така че не би трябвало да има отрицателни последици за вестниците, които се конкурират с радио и телевизионните оператори за рекламни приходи. Мисля си, че сме имали и преди възможност да обясним това. Мисля си, че с това мога да подключа. Мисля си, че беше много интересно това първо обсъждане по тази тема и с нетърпение очаквам продължаването на тези обсъждания. Like... Благодаря на комисията. Сега ще дам думата на нашите гости за отговор. Кой ще започне? Заповядайте. Аз ще говоря някъде около час. Не, шегувам се. Ще се опитам да не говоря около час. В обратен ред на въпросите, които бяха зададени към мен на госпожа Трупел за немския закон. Там не се а, упоменава заплащането на журналистите. Комисията упомена подкрепата на инвестициите. Разбира се, всякакъв вид инвестиции. Инвестираме живота си, инвестираме времето си, инвестираме години в а, ниско а, платено изграждане на репутация. Като фриланс може да работите 3 дни, след това някой да ви каже, това няма да го публикувам. И това е инвестиция. Комисията каза, че предложението за сродни права няма да се отрази на авторското право, на правата на автора. Това се твърди в предложението. Но ако погледнем международното законодателство, за музикантите, ще видите, че ако някой желая да използва дадена песен, ще трябва първо да поиска разрешение, преди да я пусне. Европейската федерация на журналистите е силно обезпокоена от подобно заключване на а, правата. Защото а, хората с родни права могат да протестират и да кажат и аз имам права. Така че ако продължите с това законодателно предложение, ако някой намери някакъв хитър начин да се преборим с монопола, то тогава би било добро е да говорим за правата на журналистите за получаване на възнаграждение от. Защото посредниците, да, те ни помагат в нашата работа. Госпожа Урът това, което казахте а, за вестника в Ливърпул. Да, това е изключително а, глупава инициатива. Да не забравяме, че тези хора ходят с бодигарди. Даването на безплатни а, копия е, да, интересно явление. Относно подаването на сигнали. Важно е хората да могат е, да се доберат до журналиста и да му поверят дадена информация, без това да им струва кариерата или живота. Тоест, могат, трябва да могат да го направят анонимно. И аз а, е, съм обезпокоен от закона, прият в Обединеното кралство във връзка с а, е, надзора и въобще развитията в това отношение. Съгласен съм с господин Андерсън, професор в университета в Кембридж, че а, сме в бронзовата ера, що се отнася до отношението към тези, които подават а, сигнали. Не може а, просто да стоите и да чакате някой да дойде а, при вас. Добре, отклоних се от темата. Да, необходимо е да има обучение в това отношение в училищата, за да няма манипулации. To uh, Maltese, yes. На господин Малтезе. Да, благодаря ви. А, той вече не е тук. Съгласен съм с всичко, което казахте. Господин Хаян, вие попитахте за намаляването на качеството. Мисля, че позициите са различни а, сред издателите. Едно е да работиш за някой успешен вестник, съвсем друго е да работиш за по-малък такъв. В Обединеното кралство местната преса наистина понесе голям удар. Колегата ми, който работеше в южната част на Лондон, и, е, който трябваше да информира към 3-4 милиона а, души, а, трябваше да излезе на стачка, защото се планираше съкръщаване на журналисти. 8 журналиста за 11 ежедневник. Хората работят за а, срамно малко пари. А, предполагам, че могат да бъдат по-добре платени. Нещата наистина много се влушиха и по този начин се ограничава броя на хората, които могат да станат журналисти. Дори мама и тате да плащат дълги години, а, за да се обучавате, нямате никакъв шанс хората много често просто ходят само на стажове и това е. Основните издатели се опитват да вземат големия дял от пазара. Каквото и да реши парламента, аз би трябвало да имам право върху това, което съм сътворил. Рупърт Мърдок казва, трябва да притежавате, ако ще работите за нас, вашата работа, вашия труд става наш. Трябва да направим стъпка в това отношение, най-вече по отношение на творчеството, на журналистиката, трябва да се справим с този проблем на налагане на договори. Ние трябва да може от повторно да използваме собствения си труд. Благодаря, господин Ходърнес. Сега господин Дуденс. Благодаря ви много права бяхте. Винаги журналистиката е била съвкупност от много неща, от статии, от малки обяви, от реклама и така нататък. Цифровизацията обаче доведе и до разделяне на всички тези елементи. Може да получите информация без да имате достъп до рекламата или до малките обяви. Това ме води на това, което вие казахте. Лесно е да се продава продукт на даден потребител безплатно на хартия, но това е трудно да се направи онлайн. Толкова свободно циркулира информацията в интернет, че е трудно да накараме хората да заплатят за нея. Ние като издатели не сме засегнати от проблема, който споменахте, защото няма толкова малки обяви в нашите списания, но много издатели казват, че ако има онлайн пазар на малки обяви, тогава нека да инвестираме в него. Или поне част от дейността на издателите е свързана с този тип дейност на следващия въпрос за правата на издателите. Да, в Германия немският законодател през 2013 година прие закон за нас, издателите. И може би си спомняте как се развиха нещата тогава. Някои издатели, включително и моята компания, се присъединиха към едно колективно дружество, VG Media. дадохме мандат на VG Media да защитава правата ни. След това Google реагира и всички издатели на VG Media трябваше изрично да оттеглят исканията си за компенсации, защото в противен случай Google щеше да съкрати съдържанието, което излизаше а, на страницата на търсачката. И бяхме принудени да приемем заради огромните финансови последствия, заради огромните а, загуби. Немските власти казаха, Google не нарушава законодателството за картелите, така че в крайна сметка това решение не доведе до постигането на всички цели, които си бяха задали законодателите. Ние в Бурда преустановихме контакта си с VG Media, за да изпратим сигнал на Брюксел, за да ви кажем, че ако искате тази съдба да не сполети и хората тук в Брюксел, то тогава трябва да не повтаряте грешката на Германия. Известно време мина от тогава но за мен винаги е удоволствие да ви опиша това, което се случи в Германия. Може би вие ще възприемете по-ефективно решение от това, което възприе Германия. Благодаря, господин Дуденс. Благодаря ви, благодаря на всички за въпросите. Ще се спра на някои от тях във връзка с аудиовизуал... директивата за аудиовизуални медийни услуги и за платформите за споделяне на видеосъдържание. Трябва да внимаваме, ако се въведе някаква отговорност за издателите в този случай. Така че нека да се придържаме към търговията за електронна търговия. Там се описва начина по който трябва да боравим със съдържанието. Наказаното във връзка с правилото за 20% от Европейската комисия. Ние също анализирахме нещата и смятаме, че по гъвкото прилагане на правилото за 20-те процента сега залегнал в директивата и това ще се отрази негативно на а, разходите за реклама в пресата. Затова бихме искали текста да се остане непроменен, т.е. такъв какъвто е в директивата за аудиовизуални медийни пакетни услуги. За медийната грамотност много проекти има в това отношение в момента в Европа и може би е добре а, да работим всички заедно, за да може да бъдем по-ефективни. Моля, не ви чух. Ага. Да. Имаме представители в различните държави членки, които работят заедно с различни училища, там се обучават децата как да четат точно вестниците, да правят разграничения между различните статии, между добро и лошо, от добра преса и по-добра такава. Така че действа се в това отношение. Във връзка с авторските права, мисля, че бе отговорено. Ами оставам и да ви благодаря за възможността да бъда сред вас днес и да ви представя информация за начина по който се развива печата, да ви представя предизвикателствата и начина по който можем да ги преодолеем. Благодаря на гостите. Мисля, че обсъдихме така вътрешните конфликти, тъй като различните раз... заинтересовани страни имат различни интереси. Ще обс... продължим обсъжданията през следващите седмици и месеци. Благодаря за това, че изразихте вашите виждания, представихте вашата гледна точка и вашите интереси. Ще продължим тази дискусия. Allora, cari colleghi, we can continue, please, with our works. We have just two points. Um, sorry. Allora, eh, prima di passare... Преди преди да мина към освобождаването от отговорност, искам да кажа, че господин Джамбаски не може да присъства на нашето заседание, защото е болен от грип и е прегракнал. Така че дали някой може, може би никой не може да го замести. В такъв случай ви предлагам другата седмица да обсъдиме неговията доклад. Така че, да, разбира се, ще имаме по-малко време за е, внасяне на изменения, но просто нямаме друго решение. Господин Джамбаски не може да дойде и никой не може да го замести. Така че единственото, което можем да направим е просто да отложиме а, неговият доклад за следващото заседание. Сега минаваме към точка 6. Моя доклад освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015. Докладчик съм по това становище по проекто становището. ще прочета моето предложение. ...2015 беше втората година на осъществяване на многогодишната финансова рамка. И проблем, програми като Творческа Европа Европа за гражданите не получиха достатъчно финансиране. Затова е абсолютно необходимо да се увеличи доклада. А знаете, че за 2015 година не бяха извършени плащанията по Erasmus плюс за младежите в Гърция. След това обаче решението бе променено. А колкото до Асея, необходимо е да подчертаем важната роля на тази агенция за изпълнението на проектите. Необходимо е националните бюра да се включат по-активно за намаляване на сложността и бюрократичните процедури. През 2015 година ЕАСЕА имаше известни резерви относно плащанията по културите, по програмата култура и програмата младеж, както и по някои аспекти от други програми. Ние включваме предложението на ЕАСЕА. относно плащанията на допустимите разходи. Това, този начин на плащане се променя от 2015 година. И още един проблем, свързан с европейските училища, които бяха в капацитет през 2014 и 2015 и 2016 година и също приветстваме решението на бългийското правителство да отвори ново европейско училище през 2019-2020. Е, интересно е да чуеме и мненията на докладчиците в Сянка и на координаторите, защото 2015 година е а, е, така разделна година. Благодаря ви освобождаването от отговорност е нещо така формално. Но същевременно, разбира се, винаги можем да подобрим хода на, на нещата. по творческа Европа няма достатъчно средства. Да, така е трябва да направим. Затова приветстваме факта, че се увеличиха средствата по Еразмус Плюс. Не е благодарение на нашите преговори, на нашата навеса, но също временно трябва да отбележиме това и да кажем, че все още няма допълнително ресурси и част от добри програми и проекти са били отхвърлени поради, поради тази причина. Сега, средствата, с които разполагаме в рамките на Erasmus+, от тук нататъка не трябва да се разходват за други неща, а с може би имат е, свободни средства по други компоненти на Erasmus+. Но според мен те не трябва да бъдат отклонявани. Аз лично смятам, че е, средствата по Erasmus Plus трябва да се разходват само по Erasmus Plus. Това е за младите хора, за тяхното бъдеще. Да, добре беше, че спомена това. Много, много, много, много средства бяха предвидени и накрая за 2017 година останаха 50 милиона. Да, само. Не, няма да сте общо от 50, така че необходимо обаче да постигнем целите до, по Еросмас. Следващия. Така, казахте, че това по-скоро може би е формалност, но същевременно ние парламента сме а, третата, третия компонент на законодателната власт. И а, боя се, че средствата, които се отпускат, са много не, абсолютно недостатъчни. Не... В плана Юнкер на практика се намалиха средствата предназначени за култура и просто ние закъсняваме, така че Знам, че културата присъства в плана Юнкер чрез а, творческата творческите индустрии, но тук става дума за конкретни проекти. А, сега, има такива едни теоретически виждания за развитието на културата, но не виждаме конкретно изражение на това. А, а, нали някой смята, че дори трябва да се да се приключи с Erasmus+. Плюс. Не, това е една програма, която трябва да бъде спасена. Разбирам, че е, има подобряване на начина на финансиране, т.е. им увеличаване на финансирането, не много, но все пак. Имаме доста проблеми с комисията по контролен бюджет и Европейската комисия. Искаме повече, получаваме малко. Искаме творческа Европа, Европа култура и младеж да получават повече средства за следващата година трябва да постигнем много по-добри резултати от това записано тук в становището. Да, наистина направили сме крачка напред, но това не бива да ни удовлетворява, защото средствата, които поискахме, са една, един е много незначителен дял от цялостния бюджет. Ние дори не, усп не, усп... не успяваме да достигнем е, годишната индексация. Така че нещата трябва да бъдат казани ясно, точно и е, недвусмислено. А необходимо е да се инвестират европейски пари в култура. От 2014 година само половината от правителствата а, заявиха, че културата заслужава европейски инвестиции. Другите просто имат е, отрицателно отношение. Те просто не виждат културата като е, област, в която трябва да се инвестира. Някой друг? Не. При всички случаи приемам казаното от вас. Предлагам ви да внесете изменения. На ваше разположение съм. Искам само да ви припомня, че за 2015 не бе използван новия инструмент за творческа Европа. Между, междувременно е, бе създаден ЕФСИ. Ще видим по какъв начин можем да свържем това с инвестициите в е, културата, чрез е, промишлените, творческите промишлености, Атингер също така направи някои предложения, създаване на нова платформа за координиране на инструментите. Имаме също така един малък проблем, който не е свързан с Erasmus+, а с Европа за гражданите, защото успяхме да увеличиме малко средствата по а, други е, пера. На 7, 7 декември е крайният срок за внасене на измененията. Ще е, гласуваме на 24 януари. Както каза господин Джамбаски, е, отсъства и неговият доклад ще бъде разгледан на следващото ни заседание. Ще разполагаме с много малко време за внасене на изменения, но нямаме други, а, друга